Possiamo iniziare? Bene, in, allora possiamo andare subito. Уважаеми колеги, нека да започнем и незабавно да преминем към точка 11 от дневния ред. Qui in Commissione Agricoltura e quindi sia per quanto riguarda gli ospiti della nostra vicepresidente Mari Polso. Нека да приветстваме всички гости. Тук в нашата комисия имаме председатели, имаме посетители на колегите, е, на много от колегите от нашата е, пленарна група. Много се радвам, че сте тук. Днес ще е, присъстваме на едно важно изслушване на тема конкурентна способност. на производството на яйца в Европейския съюз. Много се радвам, че мога да разговарям с представители на тази отрасъл. Ще говорим за перспективите за бъдеще на този важен отрасъл. Уважаеми колеги, нека да пожелая да приветствам няко... нашите експерти. Ще имаме време да изслушахме техните изказвания и след това ще има време за въпроси и отговори. Първо ще дам думата на господин Марк Уилямс, генерален секретар на Европейската асоциация за продажби на дребно, най дробна и яйца, ячни продукти, пилешко месо и дивеч. След това ще се изкаже господин Вюртер, председател на Австрийската федерация на производителите на яйца. Той ще говори за очакванията на потребителите и след това ще се изкаже господин Невандомски, представител на Фермио в Полша, който ще говори за конкурентноспособността. И така, давам думата на господин Уилямс. Надявам се, че той ще се впише във времето, което му се полага, предлагам изказванията ви да бъдат ограничени в рамките на 10-12 минути. Господин Уилямс, уважаеми дами и господа, много ви благодаря, че ме поканихте и че имам възможност да говоря пред вас тук днес. Искам да поговоря за това, какви са нашите безпокойства и е, съображения, свързани с е, бъдещи търговски преговори и споразумения. Но първо, нека да кажа кои сме ние. EUWebs е, е Европейската е, промишлена асоциация, представляваща интересите на производителите на яйца. Става дума не само за производителите, но и за преработвателите и за продавачите, за пакетиращата промишленост. Покриваме цялата верига. В Европейския съюз яйцата са доста успешна промишленост. Като цяло те са доста слабо обхванати от общата сълскостопанска политика, затова промишлеността се е развивала доста конкурентно способно и е, е приемала последните развития на технологиите. Много е важно да се отговаря на исканията на потребителите, да се реагира на търсенето и за това ще видите много видове яйца във всеки един магазин тук в Европа. При нас има проследяемост, пълна проследяемост на цялата продукция. Има също така в различните държави членки различни изисквания за, за застраховки. Има и специални мерки, свързани с хуманното отношение към животните. Днес искам да ви занимая в малко повече подробности с едно проучване на Лей, Холандския земеделски институт, направено първоначално през 2003 и след това актуализирано през 2005 година и последно актуализирана през 2011 година. В, репор... в доклада се разгледаха производствените разходи, свързани с яйцата, в няколко държави членки на Европейския съюз, 7 по-конкретно. Виждате на екрана тези страни. А, а, в Германия, а, това са, Германия е един от най-големите производители, но тъй като е, нещата там са много подобни на тези в Холандия, Германия бе изключена, Холандия е представителна за този тип пазар, включихме също Украина, е, Съединените щати, Аржентина и Индия. Причините, поради които Съединените щати, Аржентина и Индия присъстват в това проучване, е, че това са трите страни, които изнасят най-много ячни продукти за Европейския съюз. На практика това са 75% от внесен, внасените тук и ето. А също така разгледахме правото в Европейския съюз в тази област. Разгледахме и прогностичните цени за 2012 година. Тогава е, влезе в сила забраната за конвенционалните клетки и разгледахме и различните възможности за бъдещата конкурентна способност на европейските производители. И така, за тези от вас, които познават производството на яйца, разгледахме основните елементи, говорихме за храните, говорихме за местата за отглеждане, за труда, за разходите за пилечета. На този слайд виждате следното. Първо, отляво средната цена на средните разходи за производство в Европа. Виждате, че е, те са по-високи от е, четирите страни, които споменах извън Европейския съюз. Анализирахме и е, разходите за преработка и производство на яйчен прах от яйца. Тоест, щупване на яйцата, изваждане на съдържанието и сушаване. Виждате, че разходите са подобни на тези в Съединените щати. На този слайд виждате разходите за производство на яйца в Европейския съюз. 84 евроцента на кило. В жълто виждате разходите за транспортиране на тези яйца в Германия. Виждате разходите в Украина, Съединените щати, Аржентина и Индия. А в светло синьо отгоре виждате вносната тарифа, която действа в момента. 30,4 евро на 3,4 цента на килограм. Това означава, че имаме е, добра защита за целите яйца. За яйчения прах с пълно съдържание единствено Аржентина е приблизително конкурентно способна с Европейския съюз. Помолихме економистите, които съставиха доклада, да разгледат разходите и е, на правните изисквания в Европейския съюз. Разделихме ги на три. Първо, околна среда, второ безопасност на храните и трето хуманно отношение към животните. Производителите на яйца в Европа си дават сметка, че тези правни норми отразяват легитимни а, съображения на европейските граждани. По никакъв начин този анализ не показва, че сме недоволни от европейското право. Тук виждате, че близо 9% от разходите за производство на 1 кг цели яйца в Европа е свързан с изискванията на европейското право за безопасност на храните, околната среда и хуманното отношение към животните. В третите страни обаче такива разходи няма. Тоест, ние реално е, веднага ставаме по-неконкурентни. още един начин да представим нещата. Преди да се забранят конвенционалните клетки в Европа, можем да разглеждаме нещата като 100%. При оголемените клетки разходите се увеличиха с 7% през 2012 година. Тук е важно да се отбележи, че в много трети страни вече е, е, е имало по-конкурентно производство от Европейския съюз, дори преди забраната на конвенционалните клетки. Оттам нататък с разходите на директивата за хуманното отношение към животните, разходите за постигане на правните изисквания в Европа се сравняват на 15,1 1% от цялостните разходи. Това е много голям процент. За да се отговори на очакванията на европейските граждани, производителите са инвестирали над 4 милиарда евро. А, това е огромна сума. На този слайд виждате нещо подобно на предходните слайдове и съвсем ясно можете да видите следното. Ако се добави и цената на директивата за хуманното отношение към животните, разходите се увеличават с 6 евроцента на килограм и така червената линия се качва нагоре. Защо се отнася до целите яйца, това не е голям проблем, защото по-настоящем има вносни тарифи. Те са показани тук в синьо и става ясно, че те ни защитават достатъчно добре. А както добре знаете, в Европейския съюз изискванията в областта на защитата от салмонела са такива, че само Швейцария и Норвегия успяват да отговорят на тях. Положението обаче при ячените продукти е съвсем различно. зелено виждате че разходите са се увеличили, това качва червената линия. И преди малко споменах Аржентина, изведнъж се вижда, че аржентинските яйчени продукти а, и по-конкретно яйцата на прах, а, дори след като платят пълната вносна тарифа, влизат в Европа на същата цена, на която е ячния прах, произвеждан тук. Така че имаме проблем. И така, опитахме се да разгледаме и различни възможности за бъдещо развитие. Спомняте си, че когато вървяха преговорите в рамките на СЕТА в Доха, излезе един документ, проект документ за различните модалности и се говореше за евентуално намаляване на вносните тарифи с 50%. Тогава разговаряхме с економистите и казахме, добре, за да се спазват нещата е, от предишните доклади трябва да се е, включат и тези 50%, трябва да се включи и е, варирането на обменния курс. Проблемът по-настоящем е, че с всички двустранни преговори тук става дума за споразумение за свободна търговия и на практика вносните тарифи се премахват. Нека само да иллюстрирам и как се променят обменните курсове. Виждате какво става. Всеки ден се променят нещата. А това е, може би, най-важният слайд, който ще видите днес след обед. И той показва съвсем ясно, че ако се намалят носените тарифи с 50% и се включи е, едно вариране на обменния курс с 10%, всички е, трети страни, които разглеждаме, са по-конкурентно способни от нашите производители на яйца. А както казах, много вероятно е и синьото да се премахне при двустранните споразумения. Ако това стане, проблемът е много сериозен. И така, какво означава всичко това в действителност? И какви са моите заключения, господин председател? Ами първо, в Европейския съюз като цяло разликите в, разходите за производство от една държава членка до друга са сравнително малки. Съединените щати, ако разгледаме третите страни, и Аржентина имат 25% предимство пред нас. И за това смятаме, че вносните мита са легитимно средство за защита на яйцепроизводството в Европа и на огромните инвестиции, които нашите фермери тук са направили. В Европейския съюз има много разпоредби, свързани с околната среда, безопасността на храните и хуманното отношение към животните. И така, дами и господа, ние вярваме в справедливата търговия, а, а не в свободната търговия независимо от, от а, това на каква цена. И така, какво са, какви са нашите очаквания? Надяваме се да има, най-вероятно ще има увеличаване на разходите в резултат от правото на Европейския съюз, свързано с клетките и методите на отглеждане, нещо, което ще отслаби конкурентна способността ни. Добре знаем, че в трети страни кокошките носачки се отглеждат при доста по-лоши условия. Честно казано, не знам за нито една друга трета страна, която да има каквито и да било конкретни правни изисквания за хуманното отношение към кокошките носачки, които по какъвто и да било начин да са сравними с европейските. И така. Това, за което се борим ние, е нашите а, тарифни редове да бъдат с обозначение чувствителен продукт. Имаме 8 тарифни реда, свързани с яйцепроизводството и най-тежко, в най-тежко положение са яйцата на прах. Затова се надяваме във всички двустранни споразумения, както и в споразуменията в рамките на СТО, да се вземе предвид факта, че тук става дума за чувствителен продукт. Целта е да се... Защото всичко, което се произвежда в Европейския съюз, отговаря на високи стандарти за хранителна безопасност, околна среда и хуманно отношение към животните. Ето така разбирам аз справедливата търговия. Благодаря. Благодаря господин Уилямс. Да, действително, вие ни представихте доста важни съображения неща, които за нас в тази комисия винаги са били важни. Става дума за вноса от трети страни, страни, в които не се спазват същите стандарти а, и в които производителите не е трябвало да поемат разходите, които са поели нашите производители. Това е голям проблем и се надявам, че ние тук в Европейския парламент ще успеем да продължим да работим по тези теми конструктивно. Сега давам думата на господин Михал Вюрцер, е, директор на, на Асоциацията на яйцепроизводителите в Австрия, който ще говори за отглеждането на кокошки носачки в конвенционални клетки. Искам да благодаря на Европейската асоциация на а, за защита на правата на животните, която също е представена тук. Господин Вирцер. Благодаря за поканата, уважаеми дами и господа. Наистина за мен е прекрасна възможност е, да бъда тук и да ви говоря за уроците, които научихме от забраната върху, за използването на конвенционалните клетки и очакванията на потребителите в бъдеще от, е, в тази индустрия в Европа. Първо ще се спра на някои различия в законодателството, на които се натъкваме когато сравняваме Австрия с Европейския съюз, с други държави от Европейския съюз. Ние в Австрия забранихме конвенционалните клетки три години преди това да направят повечето държави членки на ЕС. И наистина, сега като си мислим в ретроспекция, това беше едно добро, разумно решение, защото наистина здобихме се с нов опит на пазара. Сега имаме повече кокошки носачки, отколкото преди забраната. Друга разлика, която забелязваме е, че е, сега е разрешено да се изграждат такива комплекси с клетки до 2004 година. Беше разрешено до 2004 и сега само 16 е, е, ферми практикуват и използват такива клетки. Сега имаме регламенти, свързани с альтернативни системи, няма да навлизам в подробности. Интересно за е, вас ще бъде това да знаете, че от 2010 е, година използваме друг е, използваме фураж, който е, не, използва генномодифицирани как е, се стана прехода на пазара? Ако погледнем пазара на Дребно, който всъщност е най-важният пазар за австрийските производители, имаме е, акта за е, хуманното отношение към животите бе е, прият 2004 година и оттам нататък е, е фермерите, отглеждащи е, птицеварите, започнаха да изграждат нови комплекси Същевременно е, производство на яйца премина от изграждането на преминаха от подовото отглеждане към е, клетките. Сега с самозадоволяемостта, процентът на самозадоволяемост с яйца в Австрия 80%. Е е, фермерите инвестираха около 100 милиона евро, което е доста пари Ще говоря за това по-късно. Какво е положението в момента? Биопроизводството около 10%, 10%, от производството е, са в биопроизводство, 10% се отглеждат на свобода, 68% са в тичарници с подово отглеждане повечето от тези фермери, които имат, е, имаха клетки, в крайна сметка преминаха към е, е, подовото отглеждане. И много малко всъщност такива ферми, които отглеждат клетки, са останали в Австрия. Сега да, ако помислим за потребителите, много важно е да знаем какво те искат, какви са техните предпочитания. Няколко проучвания бяха проведени Едно от тях разглежда значението на етикетите на качество, когато се сравняват различните хранителни продукти. Както виждате на този диапозитив, е, яйцата и птиците са един много деликатен продукт от гледна точка на потребителя, особено в Австрия. Мисля, че същото въжи и за други държави членки. Виждате, че етикетите за качество е, са много важни за този сектор защото от тази гледна точка те са чувствителни продукти за нас. Ако се задълбочим в съдържанието, резултата от тези изследвания и по, се опитаме да видим какви са изискванията на потребителите по отношение на качеството, можем да си представим, че най-горе в скалата, на скалата ще бъде хигиена, безопасност на храните, продуктите трябва да, разбира се, да не са заразени с салмонела. Разбира се, че много важно е за потребители и хубавите вкусови качества, е, е, това яйцата да са пресни. И в крайна сметка, другия критерий е регионалното производство. Те държат на това, е, както и гарантирани, гарантирано спазни изисквания за хуманно отношение към птиците. Какви са фактите, каква е картината на пазара? Това е много важно. Ако Говорим само за австрийския пазар. Австрийските фермери произвеждат е, предимно за пазара на дребно. Те, изкуп, те изкупуват около 84, 34%. 22% се изкупуват от преработващата промишленост и 4, 40% е, е, от е, гастрономични заведения, хотели, ресторанти и така нататък, или пряко от, директно от производителите. източни, а, коледните яйца, а, извинете, <laughs> велигинските яйца също 4%, те са също значителен сегмент от пазара и, и се разраства в бъдеще. също така чуждестранни е, хотели и е, заведения купуват австрийски яйца, колкото до изискванията за етикетирането. В едно друго проучване констатирахме, че етикетирането е много важно за потребителите е, във връзка с яйчните продукти. Според едно проучване 86% от запитаните предпочитат определено местни австрийски яйца. Тоест 92% от запитаните не искат яйца, които са отглеждани в клетки, в оборотени продукти или в гастрономията. И е, ако могат да избират, е, потребителите избират определено местното качество за хранителните продукти и освен това потребителите изискват задължително да се отразява на етикета, происхода и начина на отглеждане на произ... произведения продукт. На този диапозитив може да видите е, търговския ди... Малко държави членки произвеждат е, пресни яйца на прах и имат излишък. Повече от държави членки имат недостиг, дефицит. Интересно е това наблюдение. Най-общо трябва да кажа, че единната система за етикетиране на децата е, е една съвършена система в Европа. От наша гледна точка тя функционира чудесно и дава много полезна информация на потребителите. Но когато говорим за преработени храни, тестени произведения, е, тогава е, ударението е върху се измества. Това беше е, посланието от моето е, изказване днес, е, че наистина в този сектор е необходимо по-точно и добро етикетиране по отношение на происхода и начина на отглеждане. Сега стигаме до една друга част на моето, моята презентация. Може би това е доста така дразнещо, защото има европейски компании, които инвестират в при животновътството, което е, през граница от нас, непосредствена близост, е, които обаче не спазват е, изискванията за е, този вид дейност и това трябва да се избягва в бъдеще. Моето заключение е, че трябва да предоставяме ясна информация на потребителите относно условията, при които се отглеждат животните, происхода на продуктите и задължително трябва да се казва происхода не само за пресни яйца, но и за преработени продукти. Това води до повече справедливост е, на пазара. Е, това е, е в, защото европейските потребители, както казах, не желаят да купуват продукти от яйца, отглеждани в, е, е, от, коко, от яйца на кокошки в клетки. И разбира се, би трябвало в бъдеще също така да се е, отразява на етикета и доколко това степен са спазени стандартите за хуманно отношение към животните. Благодаря. Благодаря на господин Вурцер. Сега можем да да дадем думата на господин Невян Домски. Е, моля, поправете ме, ако грешно признася името. Вие сте директор на Фармио в Полша и ще говорите за това как да се постигне конкурентоспособност е, за производство на яйца в Европейския съюз от гледна точка на потребителите. Имате 10 минути на разположение, след което вече ще, е, може би ще ви зададат е, въпроси. Да, благодаря, господин председател. Thank you. Дами и господа, през следващите, в рамките на следващите 15 на минути ще говоря последния въпрос. Как да стане по-конкурентно способно яйцепроизводството в Европа благодарение на възприятията на потребителите? Тоест, ако анализираме въпроса, тук става дума за това дали е, възприятията на потребителите могат да бъдат е, добър начин да се защити нашият пазар от вноса от трети страни. Нека първо да се представя. Казвам се Робърт Нивендомски и представлявам Фармия. Фармио е брашово име, което е добре познато на полския пазар на производство на цели яйца. 20 годишен е нашият опит. Работим с различни... Работили сме с бренд, в областта на бренд, дирането на името и сме много известни. Но а, всъщност а, искам да кажа следното. Постигнахме водеща позиция на пазара само за 12 месеца, благодарение на едно тайно а, комуникации. А, връзки с обществеността говорим за качеството и за начина по който се работи при нас. Т.е. влияем на възприятието на потребителите. Какво знаем за хранителната промишленост в Европа? Знаем, че тя трябва да отговаря на сериозни стандарти в областта на, храните, на безопасността на храните, защитата на околната среда и хуманното отношение към животните. Всичко това струва 15% и тези 15% са разликата на разходите е, тук от тези в трети страни. Нека сега да се занимая с, с въвеждането на изискването е, на обогатените, е, оголемените клетки на полския пазар през 2011 година. Полския пазар е седмия по големина в Европа. Ако разгледаме клетките обаче, концентрацията на клетките е повече от 90%. Тоест, това е един от най-големите пазари в Европейския съюз. Що се отнася до, до клетъчно производство на яйца. И така при въвеждането на оголемените клетки, предизвикателството беше голямо. Първо, финансово, много малки и средни, средни предприятия нямаха възможност да си позволят или а, е, намерят финансиране. Така че огромно количество производители просто се отеглиха от пазара. Това дестабилизира пазара, тъй като спадна вноса, ам, предлагането, извинете, и е, цените се увеличиха значително и много остро. В един момент се оказа, че те са два пъти по-високи от обичайните цени. Това, разбира се, веднага привлича нови инвестиции, тъй като се увеличава маржа. И с това започна отглеждането на нови ята, кокошки и носачки. И а, отново а, при свръхпроизводството се повляха цените, паднаха и а, много а, от а, птицефермите фалираха. Всичко това доведе до намаляване на производството и до необходимост да се заколят огромно количество кокошки. Много беше драматично. И така, когато се въведаха оголеменните клетки, това изискваше гигантски усилия от страна на производителите. За кого го правеха тези хора? Ами за потребителите. Опитваха се да отговорят на исканията на потребителите. Въпросът е обаче какво мислят потребителите за това. И така направихме едно проучване на полския пазар, за да разберем какви са позициите на фермерите, а, извинете, на произ... потребителите. Искахме да, да чуем гласа на полските граждани. Зададохме следните въпроси. Първо, знаете ли какви са изискванията за хуманно отношение към животните? 69% от гражданите не бяха чували за нея. 31% знаеха, но въпросът също е, е какъв, какви са техните източници на информация. Повечето от тях бяха свързани с слуховете, които бяха циркулирали по време на увеличението на цените. Тоест, реално ние не бяхме успяли да изкомуникираме важни неща, а именно защо се увеличаваха цените и какво се предлага всъщност. Другото нещо, което попитахме, беше следното. Готови ли сте да плащате малко повече за цели яйца, ако а, знаете за хуманното отношение на животните? 52% казаха да, 18% казаха не знам, имаме нужда от повече информация. Тоест, тук имаме една 70% на група, която може да бъде активирана а, с комуникационна кампания. Оттам нататък важно беше и а, какво е приемливото увеличение на цената. Установихме, че 8% на увеличение на цената се разглежда като приемливо. И така. Установихме, че програмата за хуманно отношение към животните за потребителите а, има приемлива цена от 8% увеличение на редовно. Но, както казах, разходите се увеличават с 15%. И така, има ли още нещо, което е, можем да съобщим като аргумент? Ами, както казах, имаме стандарти за безопасност за храните, е, защита на околната среда, специални изисквания за отглеждането, така че имаме много аргументи, които можем да изложим от предпотребителите. Имаме шанс да активираме повече от 70% от потребителите и да им предоставим повече аргументи. И така а, е, можем да ги насърчим да е, платят е, по-висока цена с а, повече от 8%, може би с 12%, може би дори с 15% по-висока цена. И така. През последните 10 години наистина бе направено изключително много, за да се постигнат високите стандарти за яйцата, произвеждани в Европа. Всъщност, това са най- стандарти, най-високите стандарти в света. Благодарение на отличната работа, свършена от Европейски парламент и от промишлеността. Яйцата, които ние произвеждаме, са, отговарят на най-високите стандарти в света. Обаче има един малък пропуск. Някак си сме забравили да разкажем на то, за това на нашите потребители. Ние не информираме потребителите за това. Трябва да се гордеем от това, а дори не им казваме. И така, какво е нашето предложение? Да има специална информационна програма. Първо, добре да се проведат проучвания в държавите членки и да се подготви програма за информиране на населението, както и лого. Това лого да бъде използвано на котиите с яйца и на ячените продукти. Както каза Марк, имаме сериозни затруднения при ячения прах. И ако преработеният продукт бъде маркиран с лого, което показва, че тези продукти са от яйца, произведени по най-високите световни стандарти, ще постигнем по-добри резултати. На пазара има множество предизвикателства, споменах някои от тях. Но има и още едно предизвикателство, което ни, с което ни предстои да се сблъскаме. Миналата година Бил Гейтс, основателя на Microsoft, един от най-богатите хора по света, започна да финансира нов бизнес, който се нарича Отвъд яйцата. Идеята е яйчения прах да се произвежда без яйца. Произвежда се от растения. Идеята е тази ячен прах да се предлага на бизнеса за производство на майонеза и други продукти. И така необходимо е, е ясно да се идентифицират нашите продукти, за да е ясно, че определени продукти са произведени от яйца, от истински яйца и то от яйца, които отговарят на най-високите световни стандарти. Само така ще можем да се справим с това положение. И така, какво е нашето заключение? Доста работа вече е свършена, трябва да защитим пазара чрез търговски е, споразумения в сред... краткосрочен план, но в дългосрочен план най-важното е потребителите да знаят, че яйцата, произвеждани в Европейския съюз, се произвеждат по най-високите стандарти в Европа. Благодаря. Благодаря много на Роберт Невандомски. Благодаря за тази презентация. Имаме много а, желаящи да зададат въпроси. ще дам думата да поредно си. Well, two of those presentations make me want to commit suicide. И двете, презен... като слушах двете презентации ми се поиска да се самоубия предполагам, на, на, изненадвам се, че австрийските производители на яйца все още не са го направили. Питам се как въобще успяват да продадат продукти, ако купуват е, негенно модифицирана соя последният е, август 600 е, е, хиляди лири на, на фунт. Аз не можах, след много пазарлък, не можах да получа продукта, но накрая след много напрегнати преговори те, аз отстъпих но така или иначе явно сте оцелели след като сте тук. Но тук се натъкваме един сериозен проблем в е, Европейския съюз каза на, цялото, на цял е, отрасъл, трябва да покажите разходи с е, около 7%. След това и въпреки това очакваме да сте конкурентоспособни, да продавате, по, да произвеждате по-скъпо, да продавате по-ефтино и да сте конкурентоспособни. Аз не мога да си го представя. Мисля си за... Хайде да оставим Великобритания. Мисля си за България и Румъния, които са е, близо до украинците, например, много лесно ще бъде украинците да си пращат децата в тези държави. И е, тогава това ще удави производителите в тези държави. Ако е, митата, е, мито е мръсна дума, е, има единствен начин това да, бъде, да се заобиколи и то е е, по заостряне на съзнанието, точно посочване. Е, производителите в Европа трябва да са наясно с това. И от начина по който говорите за тези е, преговори за преговорите с САЩ. Просто потребителите трябва да са запознати с това хората. И това, иначе това ще е край на производство на яйца в Европа. Хората искат хубав продукт, ефтин и така нататък. Убивайки собствената си яйцепроизводство, ще изхвърлим на улицата много повече хора, ще закрием работни места. И прав сте, че идвате тук и говорите за тези проблеми. Да се посочва точно проблема и виновниците е един от начините да се действа. Но за да го направим, трябва да можем да да, етикетираме продуктите и супермаркети трябва да бъдат, е, е, да могат да кажат няма да купуваме, да изкупуваме никаква продукция, ако тя не е обозначена както трябва. Полския колега каза, че 69% от потребителите в Полша дори не знаят за това. Така че производителите е, постепенно затъват и аз наистина това ми напомня за свинепроизводството в е, Обединеното кралство, където ние еднокран, едностранно казахме няма да, е, при, да използваме тези нови технологии и просто тази носе се изнесе а, зад граница. А, значи, не, просто а, не, не тласкайте производителите към а, банкрут. Благодаря. Благодаря, господин е, Агню. Сега Мариот. Uh, um, Благодаря за ясната презентация. Аз също се питам какви е, решения могат да се намерят. Ние сме поставили тези аргументи в комисията преди законодателството с хуманното отношение започва да се прилага Ясно е, че ще има проблеми по отношение на конкуренцията. Отговори не получихме тогава. Сега същите тревоги около двустранното споразумение е, се задават. Е, въпросът ми е колко от е, яйцата на прах ще доведат до едно преимущество, така че да се намалят митата. Сега това, което казахте от Австрия, наистина звучи добре, но звучи е, някакси изолирано. Питам се колко това ще бисквити и сладкиши се правят с австрийски яйца. Защото според мен един продукт от е, яйце на прах е универсален продукт без да има уникалност на происхода, нито пък има някакво обозначение на етикета на бисквитите или е, сладкишите. Защото ако продължим да етикетираме продуктите, е, ще стигнем в крайна сметка до състояние, когато няма да има продукт, е, само етикет. Толкова ще са грамадни. Значи, Моето лично мнение е, че толкова много въпроси на дневен ред има, толкова неща ни притеснява, толкова отрасли, че един-два отрасла винаги е, биват пренебрегнати и се изправени пред кризи. Мисля, че яйцата, яйцепроизводството е един от тези. Тук топката е обратно в полето на експертите. Ние сме казали тези неща многократно в комисията. Не присъстваме на двустранните преговори е, пряко, които, преговори, които биха наруш... Е, ощетили значително този отрасъл. Е, вие трябва да ни кажете до каква степен това ще повлияе на, на производителите. Но аз се притеснявам, че в бързината да постигнем двустранни е, споразумения за търговска търговия, за тър... свободна търговия, този бранш ще бъде игнориран, този аспект ще е игнориран и това ще има пагубни последствия. Благодаря. Джим Николас. Nielsen. Thank you very much indeed, Chair. Can I start off by welcoming uh, Благодаря много, господин председател. Много се радвам, че има възможност да говорим по тази тема тук в парламента днес. с това поне даваме знак, че действително проблемът е сериозно този въпрос. Ясно е, че е, проблемът е сериозен и дългосрочен. Ние тук е, също сме толкова фрустрирани, е, както сте и като вас. Не знаем точно как е най-добре да се действа. Господин Уокър каза, че по отношение на режима в Европа, на промените тук в областта на правните изисквания са увеличили доста разходите. Каква е действителната цена? Това е въпросът. Да, драматично трябваше да се променят нещата. И сега сме преминали в нов, към нов тип производство, при което не се използват конвенционални клетки. Предполага се във всички държави членки да се работи по новите правила. Не знам доколко това е действително така, но се предполага навсякъде да е преминато вече към а, а, оголемени клетки или към подово отглеждане или всякакви други типове отглеждане извън конвенционални клетки. Участникът от Полша каза, че 12 до 15% допълнително трябва да дойдат от потребителите. Могат ли потребителите да си позволят това в момента? В крайна сметка хората се сблъскват с економически трудности и много потребители едвам свързват двата края. Ако увеличението на разходите за производство се превърне в увеличение на цените, няма ли те да преминат към альтернативни храни? И точно за това ви казвам, и ние тук сме доста обезпокоени, точно като вас, и искаме да знаем как можем да се върви напред. Аз споделям казаното от господин Агня. мисля, че тук в Европейския съюз просто по някой път се действа нереалистично. В крайна сметка ще се наложи да внасяме генетично модифицирани зърнени култури, за да можем да произвеждаме тук храната, която е необходима за Европа. Знам, че Мартин не е съгласен с нищо, което съм казал до тук, но е ясно, че с Мартин при тази предизборна кампания ще спорим по много въпроси, но поне все още не сме спрели да си казваме добър ден. Тъй или иначе, за селското стопанство е, има множество предизвикателства. Ето тук говорим за Аржентина, която има 25% е, по-низки е, разходи. Това е огромна цена. Това е огромна разлика. Това е разлика, която може да доведе до масови фалити тук в Европа. И така през следващите 12, 24 или 36 месеца, в зависимост от това колко време тъкат преговорите, как виждате вие своята роля? Как ще работите с властите в държавите членки? И какво могат те, за да постигнат онова, което искат да постигнат? Е, да, тук получихме доста лоши новини, но все пак може да имате и някои добри новини за нас. Има ли нещо в птицевътството, на което да можем да се зарадваме? Кажете ни нещо хубаво. Знаем, че а, често имаме навика да се оплакваме от лошото, пък да не се хвалим за хубавото. Кажете ни и нещо хубаво. Епой Костинджер господин Рубикс и след това госпожа Костингер. Es arī ar lielu Внимателно изслушах трите презентации. Бяха много интересни. Но честно казано ми се струва, че позициите на ораторите са различни. Ако кажем, че 70% от всички внасени в Европейския съюз ячни продукти са от три страни и Съединените щати, Аржентина и Индия. Няма ли някакъв начин да контролираме нещата? Няма ли начин, например, да се проверява как се отглеждат тези птици? И ако няма а, никакви отрицателни данни за начина по който се отглеждат тези птици и за влиянието на това върху птиците. Може би ние тук се безпо... се ока... сме се но сме въвели мерки, които се грижат за кокошките повече, отколкото самите кокошки биха се грижили за себе си. крайна сметка това, че кокошките се чувстват по-добре, не ги ли насърчава да снасят повече яйца? Имаме нужда от яйца. Трябва да вземем предвид това в преговорите с третите страни. Им предлагам следното. Да отидем на място и да видим как се гледат кокошките там. крайна сметка, ако нещата са такива, ще трябва да се изправим пред действителността. Как са нещата при нас в Латвия? Има няколко вида яйца в магазина. Основно те се разделят по големина, а не по това с какво са хранени кокошките или как са гледани. По-големите яйца обикновено са първи по-висок клас, но там не се казва в какви условия са гледани те. Е, Въобще е, всички ние, политиците и учените, всички, които преговарят по търговските преговори, могат да повлияят значително на нещата и не си даваме сметка до каква степен. Ако ние тук в Европейския съюз искаме да създадем по-добри условия е, за живота на птиците, отколкото за живота на хората, хората ще започнат е, да се изнасят не само от страни като Латвия, но и от целия Европейски съюз. Благодаря, господин Рубикс. Елизабет Кастингер има думите. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересните цифри, които изнесахте във вашите изложения, които ясно показват трудностите, с които се сблъскват птицевъдите и целият сектор в Европа още повече, че има големи различия между различните държави. Австрия беше спомената. Мисля, че в една малка страна, като, като нашата, сме овладели положението. Имаме една глобална стратегия за информиране на потребителите за ползите от качеството на този продукт. Заложили сме на това и една малка страна, разбира се, не може да гарантира масово производство на яйца. Затова трябва да се намерят други възможности. Най-общо казано, все, все пак трябва да признаем, че положението е тежко. Пазара е подложен на над натиска. Някои от цифрите, които цитираха, доста ме впечатлиха и притесниха. А именно делът на вноса трябва на всяка цена да се гарантира проследимостта на яйцата. И тъй като комисията има представители друг, Бих искала да чуя до каква степен възнамерява да се намеси, за да гарантира конкурентоспособността на отрасъла. крайна, крайна сметка е възможно да бъдат сключени двустранни спогодби за отваряне на пазарите. Защото има и европейски износ на яйца. Но ние нямаме много шансове на световния пазар поради високите цени и ниската конкурентоспособност. Така че е добре да се проучат възможностите за стимулиране на инвестициите в предприятия, защото много често те произвеждат в чужбина, там където не се спазват хигиенните норми и после вносът унищожава нашия вътрешен пазар. Хубаво е комисията да има позиция в това отношение. Защото нито индустрията, нито потребителите ще могат е, да правят разбиране за това, че сме допуснали подобна ситуация. Бих искал наистина комисията да отговори. Благодаря, Елизабет. Последния, Петър. После ще дадем думата на комисията. Благодаря. Fast, äh, fast ist man an seine Studienzeit erinnert, weil wir haben das damals, uns damals schon mit, äh, mit Animal äh, bei, bei der припомни годините на студентските ми години, когато се занимавах с хуманното отношение на животните, включително кокошките, които се оглеждат в клетки, тогава ни вменяваха вина, и тогава се говореше за тясната връзка за, между хуманното отношение към кокошките, за качеството на яйцата, на месоти, както и използването на антибиотици. Аз съм израснал в източна Германия, там, където имаше най-лошото птице вътство и животновътство, в при което въобще не се държеше сметка за хуманното отношение е, към животните. На кокошките се даваше каква, каква да е храна. Те нямаха никакъв избор. И От друга страна, когато имаше заболявания, там където бяха смесени, заразата беше повсеместна. Когато говорим за условията, при които се отглеждат кокошките и за това, че се увеличават производствената цена – Трябва да гледаме на Европа като едно цяло, в което вътре няма конкуренция, но да не забравяме световния пазар. Имаме три възможности за реакция. От една страна да информираме потребителите, да ги запознаем с нормите за качество, стандартите. Но Потребителя трябва да знае какви яйца консумира, как са отглеждани кокошките. Но когато става въпрос за е, яйца, които са използвани в други продукти, сладкарски продукти или прочие, е, там, естествено, потребителя не може да има представа за происхода на яйцата и е много трудно той да бъде наш съюзник. Да, хубаво е да има местно производство. Тоест, когато купува продукти в супермаркета, на него все едно единствено за яйцата, които консумира директно, например, яйцата, които ще е, което ще взе сутрин на закуска. Аз пиша, отговарям на въпроси, но мога евентуално да, да, да задълбоча дебата по отношение на хуманното, е, във връзка с хуманното отношение на, към животните. И тук позволете да задам един въпрос, като се извинявам, ако някой друг е задал и съм го е задал и съм а, пропуснал. Дали ще може да се определи количествено а, по отношение на месото и яйцата, предимствата на Южна Америка в конкурентоспособността? Сега давам думата на комисията, след което давам възможност на гостите ни да реагират. Комисията има ли представител? Да. Госпожа Лауранс. Добър ден на всички. Искам да поговорим малко за пазара на яйца в Европейския съюз. В Европейския съюз ние сме е- едни от най- е, е, важните производители на висококачествени ячени продукти. 70% от пазара е пазар на цели сурови яйца. Този пазар е доста добре защитен, тъй като е, нашите стандарти за салмонелата са много високи. И има твърде малко трети страни, които са одобрени за износ на суровица. към Европа. Тоест, е, това означава, че ние имаме 30% от целия пазар за и яйцата и ячните продукти. Ясно е, че има разлика при производствените разходи, основно свързана с стандартите, които се прилагат тук за околната среда, за фуражите, за хуманното отношение към животните и безопасността на храните, но също така, както спомена един от е, ораторите, тези стандарти на практика ни позволяват да, да лансираме добре продуктите произвеждани тук. Що се отнесе до търговските преговори и до двустранните преговори, искам да кажа, че обикновено там нещата се договарят в пакет. Обсъждат се много неща. Ние, е, когато преговаряме от името на комисията, правим всичко възможно за да има еквивалентност на нормативните изисквания. Що се отнася до преговорите с съседни страни, полагаме особени усилия за въвеждане на изискванията за стандартите за хуманно отношение към животните. Що се отнася до качеството, тук стандартите ни за качество са много високи. Имаме специални стандарти за пускане на яйца на пазара. Имаме конкретни етикети е, за качество за яйцата, а и както бе споменато, има и много добра система за идентифициране на происхода на яйцата и за системата на отглеждане на кокошките, от които са тези яйца. И така, Имаме доста а, добри резултати, които са постигнати във всичките тази области и а, при приложението на стандартите и при а, етикетирането. Що се отнася до ячените продукти, на няколко пъти бе споменато, че промишлеността смята, че е по-добре да има по-ясна идентификация на происхода на ячните продукти. И както знаете, сигурно, по-настоящем комисията провежда проучване за няколко типа а, хранителни продукти и целта е да се разбере Какво е влиянието на ам, тези разпоредби върху различните видове а, а, продукти и върху продуктите, при които яйцата са поне 50% от съдържанието? И така, ячените продукти ще бъдат обсъдени тук. И възоснова на този доклад ще очертаем мерките, които да бъдат прияти. Благодаря. Господин Уилямс. Thank you very much and um, thank you for the... Благодаря, благодаря и за зададените въпроси. Сега ще се опитам да отговоря, доколкото мога. Госпожа Магинис, вие попитахте какъв е какъв процент от е, яйцата на прахи от чужбина. Ако си представите, че е, е скъпо да се принася течността в яйцето по света. естествено, много по-економично е, е, да се изсуши яйцето. Е, на практика в вноса в Европа на е, жълтък на прах, защото ние сме нетни вносители, потребители на жълтък на прах, повечето идват през е, трети страни. Тук изключваме Швейцария, която изнася много яйца за нас. Значи повечето от тези, този внос е, в, е, е жълтък на прах. Това е първия въпрос. Е, господин Никълсън постави въпроса как ще се справим с тази ножица разлика в разходите от 25%. Аз нямам намерение да седя тук и да критикувам фермерите. Производството на яйца е бизнес, което има своите успехи и падение. Но сега, когато говорим за хуманно отношение към животите в Европейския съюз и стандартите, ние го направихме на много висока цена за отрасъл, за, за производителите. Понякога си мисля, не ме интересува какви стандарти се прилагат в дадена страна, но когато трета страна иска да внася в Европейски съюз, тя трябва да се съобразява с нашите стандарти. Нещата са прости. В противен случай ще е, сме на загуба. С 20% от разходите за производствените разходи ще е, са на загуба. Ето защо сегашните ни вносни мита гарантират тази защита. Това е, защ... Това е съвсем е, оправдано ниво на защита. Трето, Другото, което искам да кажа, както и госпожа Бонифас от комисията каза, вярно е, не внасяме, кой знае какви количества в Европейския съюз. В момента по-малко от 1% от производството в Европа се внася, а изнасяме 3,5% процента от производството на ЕС. Е, в други думи, ние се самозадоволяваме. задоволяваме. Но не говорим за настоящия момент. Отново в е, е, яйцепроизводството е една ориентирана към бъдещето индустрия. Ние гледаме напред и предвид различните споразумения, които ще бъдат сключени, ние ще се изключим от международния пазар чрез високите си цени. Ние ще отворим вредите си за внос в Европейския съюз, много по-конкурентен внос аз съм реалист. Аз е, зная, че е, цените на фуражите са по-низки в Южна Америка, отколкото тук, така че сникът е, имат едно сравнително преимущество в това отношение. Това, което нямат обаче те, е законодателството, което ние трябва да спазваме в Европа. И това е, което мен ме тревожи. Спомена се, че комисията се опитва да въведе елемента е, хуманно отношение към живота в двустранните преговори, но то не фигурираше в споразуменията, които бяха по, по, при, е, подписани, например, с Украина. Ако беше подписано такова споразумение с Украина, и ако те, е, е това се отнася до тяхната програма за контрол върху, върху е, салмонелата, ние щяхме да сме заляти от яйца от е, Украина, но споразумението, както знаете, се провали, така че е, нещата спяха до тук. Аз имах е, щастие да посетя Аржентина преди няколко години, три години, и отидахме в една ферма, която се изнасяше за Европа. Ся, искаше да изнася за Европа. Собственика на това предприятие гледаше много прагматично нещата. Той каза, че знам, е ако, иска, ако трябва да изнасям е, за вашия пазар в Европа, трябва да спазвам вашите стандарти. Не, че съм задължен, разбира се, защото никакъв закон не ме принуждава, просто защото клиентите, към които ще насоча на моята продукция в ЕС, ще го изискват. Това, което се опитвам да кажа е, че пазара ще диктува тези стандарти. Това ще бъде, е, това е сега в бъдещето, но от сега трябва да почат нещата фирми, предприятия, които се опитват да изнасят за Европейски съюз, трябва да са наясно, че трябва да отговарят, да спазват някакви правила и стандарти. И сега последния ми коментар за етикетирането. Етикетирането е, на всяко яйце с е, происхода, страна по происход, системата на производство, начин на производство и фермата е чудесна идея. Проблема обаче, когато извадиш яйцето от черупката, то веднага губи происхода си. И всякакъв вид етикетиране за е, клиентите, производителите на храна, които ги влагат в храни, би помогнала. И е, съм сигурен, че и моите колеги имат какво да добавят, господин председател. Благодаря. Но, сори, грация Марк. Мишел. Благодаря, Марк. Сега Мишелла. Благодаря, господин председател. Много от въпросите бяха... Получих отговора си от Марк. Аз само ще се спра на няколко неща. Пит... Имаше въпрос кой плаща по-високата, завишената цена за е, по-доброто висококачествени яйца в Австрия. Е, купувачите, потребителите плащат тази цена. Но прави сте да кажете, че по-трудно е да се продават яйцата на по-висока цена. Е, особено на производители, които, на производители, които ги влагат в е, тестени про, продукти. Про Не зная е, до каква степен производителите на тестени продукти, е, мисля, че по-малко 10%, декларират какъв е происход на яйцата, които са вложили. Но общо взето няма такава декларация. Тази информация липсва за потребителите. И аз съм убеден, че ако потребителите получат тази информация, тогава може би ще, ще се променят нещата. В Австрия имаме 83% самозадоволяване с яйца, което е чудесно за е, австрийския пазар. Ще се върна нещо, което каза и Роберт преди. Трябва да се вслушваме в волята на потребителя. Ние забранихме конвенциалните клетки, защото така поискаха потребителите. Но сега трябва европейското производство да оцелее в дългосрочен план и да гарантираме и безопасност на храните и съответните нива е, на грижа за животните, е, които е, се очаква да спазваме според нашето законодателство. Благодаря. А сега последно Роберт да обобщи. From my side, uh... И от мен една бележка. Идеята да се е, етикетират продуктите е един от начините да се продава това, което произвеждаме. Всичко. Например, ако е, погледнем анкетата в Польша, 70% от хората, които са готови да платят повече, са готови да платят повече. Така че не това е всичко. Смятам, че трябва да, движим, да работим в две посоки. От една страна да посочваме качеството на продукта, на опаковката, да го етикетираме съобразно, съответно. Другото е търговските правила. Много инвестиции са направени в бранша, огромно усилие и трябва да има баланс между това, което производителите между обема на инвестициите в е, това производство и доколко клиента, потребител си дава сметка за тези инвестиции. Именно тази празнота трябва да се запълни. Аз горещо препоръчвам да, клиентите да бъдат информирани, обучени, за да е, търсят и да разпознават високото качество. Но разбира се, това не е единственото решение. Благодаря. Bene, molto bene. Благодаря, благодаря и на тримата ни експерти, както и на колегите, които участваха в дебата. С това приключваме този важен дебат. Припомням следващите ни заседания 17 март 18.30 18 март от 9 до 12. 18.30. до 18.30. Благодаря на всички. Сега имаме заседание на координарието. С това приключваме.